members present at the New York summit as well as a да, срещата на върха, да имайте предвид, че ще има много голяма делегация, представители на съвета и комисията. Сега Бергит Сипел има думата. Заповядай, Бергит. Благодаря. Благодаря за общото представяне. Изключително важно е да се говори за презаселване и за интеграция и как да подсилим мерките за презаселване. Определено подкрепяме идеята, че освен, е, че по-бедните страни следва да поемат е, отговорност, има нужда и от е, политическа и хуманитарна отговорност да бъде поета от Европейския съюз, за да се даде и пример на други страни. Штатите евентуално могат да поемат и повече. За моята политическа група а, ние съвсем без, безусловно подкрепяме идеята за интеграция, но в момента този дебат никак не е лесен, защото се разгарят много емоции. В, в даден момент диалога придобива истерични от, оценки. Естествено може да се направи повече в обществото. И искам да ви задам следния въпрос. Вие имате е, много опит. Може ли да ни дадете конкретно съвети как да подобрим своите усилия да разпространим фактите, да разпространим посланието, че е необходимо да се върши и повече в защита на най-уязвимите, а също така да разпространим и посланието, че послания такива, които да неутрализират всички негативни е, тъжнения. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за това, че споделяте и мнението си и опита си. Искам да започна от там. Е, Европейският съюз и някои страни членки не са били в състояние и не са в състояние да се справят с наплива от е, бежанци. Не можем да се справим с хуманитарната криза в Средиземноморието, но също така и не можем да работим за преодоляване на първопричините на това явление. Доколкото е, разбрах вашето изявление, вие считате, и аз съм съгласен, че презаселването е един от най-безопасните начини за приемане на бежанци. Казвате, че Европа трябва да приеме около 500 хиляди бежанци е, по програми за преразселване в следващите 5 години. Поне така мисля, че четох. Не мислите ли, че тези цифри са доста скромна оценка? Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Диорг. Благодаря, че сте тук, господин е, Милибан. Благодаря за вашите усилия в тази област ние трябва, е, когато разработваме политики в Европейския съюз, да обръщаме поглед към хора като вас. За това и ви благодаря, че сте тук и споделяте вашите становища. Смятам, че е изключително важно, както вие казахте, да е, програмата за презаселване да не отнема, да не зачертава правата на търсещите убежище. Но трябва да се предоставя възможност те да живеят някъде, да се справяме с общата ситуация. Европа има много голяма нужда за това да представи необходимостта от закрила за тези лица в една положителна светлина. Да можем е, да представяме нашата, тази необходимост е, в светлината на хуманитарна помощ. Няма да се впускам в подробности, ще можем да обсъдим е, с комисията конкретните предложения, последствия, но това, което коментирахте за процеса на интеграция е много интересно. Презаселването дава възможност да се планира и интегриране. И ние можем, имаме какво да се получим и от опита си с хората, които спонтанно пристигат. Във всички случаи можем да си извадим пулки и да се опитваме да бъдем по-водещи в този процес. Може ли малко повече да ни разясните по този въпрос? После, може ли да коментирате каква точно е организацията за е, казусите за презаселване в Штатите? Следващият оратор. Благодаря. Господин Миливант, първо, много благодарности за толкова ясното изказване, за информацията, която ни се предоставя в един идеален момент, защото хиляди страници са изписани по този въпрос, хиляди часове са отделени и в парламента, и в комисията. И имаме толкова много затруднения с съвета в опитите ни да приложим това, по което работим в последните 20 месеца. Казахте нещо, което според мен е от ключово значение. Тези, които бягат от най-тежки крайни ситуации, трябва да могат да го правят в безопасност – трябва да имат закрила и възможност да кандидатстват за обежище. Ние създадохме приемни центрове за непридружени малолетни, но те е, преживяват там много травматични моменти. Изключително важно е да можем да спрем и всички тези смъртни случаи на, в наши води. Казва, съответните власти ни казват, че когато обработват заявленията за е, убежище, се сблъскват с огромни е, трудности. Може ли да а, говорите малко в подробности за хуманитарните визии от консулствата? Каква е системата? Сработва ли добре? Благодаря. Сорая Пост. Благодаря. Кажете малко повече за това как конкретно работите с интеграцията. Например, в Ливан. На следващо място. Във връзка с а, войни от преди време. На Балканския полуостров тези войни а, засегнаха ромите. Имаше роми, които бяха заселени в Германия, Италия и сега ги изпращат обратно, след като са били повече от 20 години в съответните държави. Много от тях стават апатриди, лица без гражданство, как работите по тези въпроси? Има деца, които са родени в Германия, не говорят друг език, освен немски, само че те принудително са изпращани обратно. В Италия има деца, които вече са възрастни и които не принадлежат към нито една държава. Съответно, не могат нито да отидат в училище, нито да получат документи, паспорт. Вие говорите за дълъг процес. Работите ли по тези въпроси? E, eh, eh, Госпожа Кенге, имам два въпроса по темата. Ние се опитваме да създаваме европейски програми за презаселване и за преместване. Но до този момент те не дават резултати. Както се вижда, напоследък се увеличава броя на пристигащите в Италия. Този е, брой е много по-висок от очакваното. Увеличават се и в изключително голяма степен е, е, непридружаваните непълнолетни. И когато говорим за програми за презаселване и преместване, Мога да кажа, че ние не обръщаме достатъчно внимание на тази възрастова група, непридружените, непълнолетни. Какво може да направят страните домакини в, за тях? Как могат те да бъдат защитени? Също хуманитарните коридори. Е, какво правите вие за това? Един такъв коридор е, бе е, организиран от гражданското общество в е, Италия. Ние споменахме този факт в един доклад по собствено инициатива, когато разглеждахме въпроса за хуманитарните визи. Как е, биха могли е, подобни е, явления да бъдат включени в, в програмите, така че да се приложат тези пилотни проекти? Да, това беше доклада за миграция и презаселване. Госпожа Вимбери, благодаря господин председател, благодаря на Девид за това, че е тук. В началото трябва да кажа, че презаселването за мен и за моята партия е много важно. Аз не мисля обаче, че трябва да се насилват държавите членки. Трябва да се отправи препоръка да приемат такива беженци. Ние препоръчваме нещо подобно. Само половината от държавите членки правят това обаче. Може би трябва да се препоръчва малко повече. Не да се насилва обаче. Мисля, че Швеция трябва да поеме своята, своето бреме. Девид ти каза, че съжаляваш, че Великобритания напуска. Мисля, че трябва да се радваме, защото това е началото на края на Европейския съюз и се надявам, че и Швеция ще напусне. Ти каза нещо и за това дали страните от залива ще решат да се присъединят. Ами това са едни от най-богатите държави в света, но не приемат нито един беженец. Какво да правим с този въпрос? Благодаря. Ана. Ана Гомаш, моля. Благодаря. Искам да задам следния въпрос. Как оценявате споразумението между Европейския съюз и Търция? Турция. Аз лично го наричам тъмна сделка, неспоразумение. Депортират се хора без изобщо да им се даде възможност да кандидатстват за обежище. Също, какво е мнението ви за а, този списък отстрани е, за доверителния фонд, свързан с миграция и устойчивото развитие с процесите от Лавалета и Хартум. Е, Етиопия е, е в челните места на този списък. Тя получава толкова много пари в помощ, но всъщност тя избива хора и произвежда мигранти и бежанци. Каква е оценката на вашия комитет за това явление? Не бива никога да казвам, че няма други желания за изказване. Винаги се случват проблеми. Но това е демокрацията. Заповядайте. Много интересни, отлични въпроси засягат най-трудните теми, с които се занимаваме и ние, и вие в законодателния процес. Ще се опитам да ги, засе, да ги обобщя в така пореда им. Така, много неща съм обвинявали, но не и, че съм консерватор – Европейския съюз, след като задава въпроса 108 хиляди на години, не са ли прекалено малко, според мен това е една реалистична цифра. 9 хиляди в момента приемата на година, да се стигне до 100 хиляди е доста така практическо занятие с сериозни последици. И като имате предвид, е, че цифрите дадени от ООН са 1 милион и 200 хиляди е, за 5 години, а ако 500 хиляди се приемат от, е, от Европейския съюз, цифрата е напълно реалистична. Така че има логика така в тези разпределения. Аз лично бих поел така смелостта да кажа, че това е една реалистична цифра. Коментара за ролята на страните от залива. Там а, статистиката показва, че е, те са приели нула бежанци, защото те не са подписали нито Женевската конвенция, нито други международни конвенции. Сега, от друга страна, не може да се каже, че в Саудитска Аравия или е, други страни няма сирийци. А, ние какво твърдим? Ние твърдим, че те трябва да подпишат международните конвенции, и то спешно, и че трябва да продължим да настояваме е, доколкото е, сирийците в Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия са по-скоро мигранти, не бежанци, да се отчитат реалните явления. Според мен е изключително е важно да се е, запази в цялост дефиницията за бежанец и цялата система от 59-67 е, протокола с международното право и съответните права на бежанците бяха изработени, е, разписани за съответните права и те трябва да бъдат поддържани. За това трябва да се прави разлика между тези, които е, бягат за да си е, спасят живота и тези, които бягат за да намерят по-добър живот. Разликата е, е реална и ние трябва да се придържаме към нея което ме води и до въпроса кой е най-ефективният начин да се работи с страните по происход. Европейската агенция за бежанците, вие коментирахте техния доклад за бежанците с Гърция и начина по който се обработват те там. Аз работя в момента в Гърция. Никога не съм си представила, че е, персонал от нашия комитет ще работи в Европа, но те сега работят именно по предоставяне на хуманитарна помощ. Необходимо е да има и повече преводачи и е, юридически лица, адвокати е, за помощ за процеса на проверки. 50 хиляди са необходими как да работим с страните по происход. Има много опит, има опити на ниво ООН. Канадското правителство в края на миналата година прие 25 000 сирийски бежанци в рамките на 9 месеца и всъщност те ги избраха от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Така че има обработване на данните. Не мога да отговоря за въпроса за хората, които нямат държава. По въпроса за непълнолетните, според нас това е скандал за момента. Е, дори ужасното положение в е, Кале, стотици са децата там, 500 е, са били, на 500 е предоставен достъп до Обединеното кралство, но не мисля, че стигнали още до там. Та, подобен вид реакции е, е така удачна и в духа на европейските ценности с което стигам до последния си отговор, което е всъщност отговор на първия въпрос от на госпожа Сипа. А именно политиката, а не конкретните действия. Сега, ако аз бях по-добър политик, нямаше да се занимавам с това, което се занимавам а, сега. И едва ли аз съм този, който трябва да дава съвети относно политиката по тази е, тема, но е, това се свързва и с други е, въпрос тук, който се постави. Как да поставяме нещата в по-положителна светлина? Два момента. Първо, няма нищо по- въздействащо от думите на самите бежанци. Вие като народни представители, ние като представители на организации, които работят с тях, трябва да им даваме е, глас най- най-въздействащите мощни слова, които е, можем да разпространим, всъщност идват от устите на тези хора. После. Е, с нощи коментирах на базата на опита на щатите. 36 щата в щатите заявиха, че не искат в техните щати да се допускат сирийци. Много така успорвано решение. Много често това правят кметове на градове е, е, и е, така има сериозен разнобой между кметовете и губернаторите. Понякога губернаторите се обявяват против това да влязе в щата, да влязат сирийци, а кметовете са готови да ги посрещнат. И накрая, ако Европейският е, съюз се опитва да се справя само с симптомите на кризата, няма да спечели общественото мнение – за това трябва да се работи и за първопричините, и е, по симптомите. А източните на е, първопричините за конфликтите са различни в Афганистан, Сомалия и Сирия. Но аз заставам зад идеята, че освен, е, че трябва да се забра... занимаваме с проблемите, които се случват в Европа, трябва да се работи за страни като Турция, Ливан и Йордания, не само за да има ефективна реакция на място, но и политическа такава. споразумението с Турция мога да кажа, че ефективното действие на Турция за борба с каналджиите е от интерес и на европейците. И второ, мога да кажа, че ние в края на краищата плащаме цената от е, това, че от няколко години насам Европа и Турция си обръщаха гръб. И не подкрепяме идеята, единствения начин да се помогне на бежанците е да бъдат е, заменяни тези, които са в Турция с тези, за които е решено, че трябва да бъдат връщани. Във всички случаи смятаме, че е, работа по хуманитарната ситуация с Турция, 2,7 милиона са бежанците в Турция в момента, е от ключов елемент от общата работа по проблема. С което отговаряме и на въпроса а, дали трябва да работим по първо причините. За мен това е от ключово значение. Much, That... Благодаря ви, Дейвид. Аплодисментите бяха достатъчно красноречиви. Това не се случва рядко в нашата комисия. Очевидно, сега има защо. Благодаря на колегите, благодаря за данните от тях въпроси. Нека ви кажа, че веднага след вашето участие ние ще обсъдим схемата на Европейския съюз за презаселване на беженци и ние, разбира се, и по тези въпроси много активно сме работили е, с вас. Поддържаме добри връзки с спасителния е, комитет е, и вашата работа определено се вписва в нашите усилия. Много се радвам, че вашите, вашите способности са намерили едно добро приложение и с интерес очаквам по-нататъчната ни съвместна работа. Благодаря ви. Колеги, сега ще пристъпим към четвърта точка от дневния ред. Уредба на Европейския съюз за презаселване и изложение от страна на комисията на фона на току-що чутото от Международния спасителен комитет, комисията ще представи своето предложение за създаването на съответната уредба с изменение и допълнение на регламент 516-2014. Както знаете, този регламент е част от втория пакет за реформа на общата европейска система за убежището. Целта е да се създаде една по-структурирана, хармонизирана и постоянна уредба на презаселването в Съюза. Между другото, през 2009 година Комисията призова за изработването на такава европейска програма за презаселването и публикува насоки за такава програма в своето известие през 2015 година. По препоръка на Комисията за такава схема за презаселване, е, съветът е, прие заключение на 20 юли 2015 година за презаселване на 22 500 е, лица. Съгласно петия доклад, от дейността, за дейността по презаселването до сега, към средата на месец юли тази година, са презаселени 8268 лица, т.е. дори и половината от определения показател не сме постигнали. Така че създаването на такава всеобхватна схема за презаселване остава все така категорично на дневен ред и вече можем да се захванем с този въпрос като изслушаме изложението на комисията за такава първа по рода си схема или уредба на презаселването в Съюза. Господин Нилсен от комисията ще направи изложението, след това ще изслушаме е, нашата докладчица Бьорк. Имате думата, господин Нилсен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността да направя изложение пред вас. Наистина, е, целта е презаселването да стане в по-голяма степен неразделна структурна част от политиката на Съюза за убежището. Що се отнася до конкретните цели на предложението, те са три. Е, първо, да бъдат е, осигурени законосъобразни, безопасни канали за беженците, нуждаещи се от международна закрила – в Съюза. На второ място да се допренесе за намаляване на незаконосъобразната или нелегалната миграция. И на трето място, благодарение на тази уредба, Европейският съюз да може да допринесе към международните инициативи за презаселването, в това число включването с конкретен ангажимент на Съюза в такава схема на ООН. Схемата ще съдържа най-вече два елемента. Първо, е, споразумение по годишен план за презаселване в рамките на целия съюз, е, който ще определя общата численост на лицата за презаселване всяка година. В това число разпределението на тази численост между държавите членки, както и главните териториални приоритети, т.е. Е, по източници на бежанските потоци. Планът ще се е, изпълнява чрез една или няколко конкретни схеми за презаселване, като всяка от тях е, ще насочва вниманието към дадена страна или регион, към дадена целева група или контингент от населението и разбира се подробно ще разписва реда за презаселване. Що се отнася до процедурата, съвсем накратко, е, как ще се изготвят схемите и плановете, първата стъпка всяка година, преди годината, за която ще се отнася плана, ще бъдат консултации, <clears throat> организирани от комисията в рамките на комитет на високо равнище по презаселването с участието на Европейския парламент, държавите членки, ВКБ ООН и представители на Европейската комисия. Ще се обсъждат е, на тези консултации е, предстоящите действия на Съюза е, в областта на презаселването. <clears throat> Възоснова на така проведените консултации, комисията ще внася проект изпълнително решение на съвета, в което ще бъдат посочени числеността и териториалните приоритети. Спрели сме се на изпълнителен акт на съвета, е, особено що се отнася до числеността на, на бежанците, които да бъдат разпределени в Съюза. Според нас това е най-целесообразната правна форма. Изпълнителното е, решение ще включва фактически плана за презаселване за всяка година. Същевременно комисията ще предлага и е, бюджета за следващата година по обичайната бюджетна процедура, който ще предвижда бюджетно обезпечаване и на този план за презаселване. Така че е, е, работата по постигане на споразумение по плана и по финансирането ще е, тече успоредно. Най-сетне комисията също ще приеме едно или няколко изпълнителни решения по схемите отделните схеми, една или няколко, в изпълнение на плана, за да се насочат съответно усилията на Съюза към дадена страна, ако става въпрос за, за една схема или примерно за разпределяне на усилията между три приоритетни страни или региона, съответно това означава три схеми, само като пример го давам – При изготвянето на плана и съответно на схемите за презаселване е, ще бъдат отчетени по нашето предложение редица фактори. Това число е, числеността, броя на лицата, които се нуждаят от международна закрила в даден регион или страна. Тази връзка бих искал да подчертая също така, че разширяваме до някъде традиционното определение на презаселване, за да включим и вътрешно разселените лица или вътрешните беженци, нуждаещи се от международна закрила, т.е. не непременно лица, преминаващи от една страна в друга. Разбира се, ще търсим съответствие с други инструменти на финансово или оперативно съдействие за страната в която се презаселват лицата. Ще имаме предвид, разбира се, общо отношенията на Съюза по сътрудничество с съответната трета страна, в това число усилията полагани от тази страна или готовността и да се стреми към намаляване на беженските потоци към Европа и съответно към изграждане на собствената си система на убежището. Това са фактори, които ще се отчитат, подчертавам, от това не следва, че те ще залягат непременно във всеки план или схема за презаселване. Това ще бъде възможно по преценка за целесъобразно във всеки отделен случай. И последно, още две неща, но което също така предвижда нашето предложение е създаването една по-ясна обща процедура и критерии, е, които да обслужват процеса на вземане на решения по, по отделните случаи на презаселване. Е, благодарение на които критерии е, ще се определи и резултата от процедурата, статута, който ще получава лицето. Това ще бъде първи по рода си опит за общи критерии, обща процедура, е, независимо от това, че във всеки отделен случай съответна държава членка ще бъде отговорна. Предвиждаме два вида процедура и, и е, дали ще се предпочита една или друга, ще се определи в самата схема за презаселване. Първо, е, предвиждаме така наречената обичайна, традиционна процедура – за презаселване, каквато вече се прилага в държавите членки. Тя отнема една до две години и предлагаме известно съкръщаване на сроковете, но така или иначе това е обичайната процедура, която се свежда до даването на статут на беженец на лицето. И съкратената или ускорената процедура предлагаме също на второ място – като тук се вдъхновяваме, така да се каже, от решението, което са намерили държавите членки по настоящем за Турция. Безпредседентно бърза е тази процедура, трябва да кажем, практиката го показва. И нашето предложение предвижда тази процедура да завършва с статут на субсидиарна закрила. Благодарение на това, разбира се, и самата процедура ще бъде значително по-кратка. И, както казах, е, във всяка отделна схема ще се посочва коя от двете процедури, а може би и двете, ще се прилага. И е, най-сетне накратко вече засегнах въпроса за финансовото обезпечаване. Е, предвиждаме отделянето на 10 000 евро, глобална сума за всяко презаселено лице в държава членка. Предвиждаме също така е, някои технически изменения и допълнения е, на регламента е, за беженците, извинете, на фонда за, за, за миграционната политика. А финансирането на всеки план за презаселване, както казах, ще се определя в рамките на обичайната бюджетна процедура всяка година. С това мисля, изчерпах е, изложението по основните елементи на нашето предложение, като разбира се, с готовност ще отговоря на вашите въпроси. Да дадем веднага думата на докладчика. Повечето докладчици в сянка или техните подгласници са тук, така че ще ги слушаме всички. Заповядайте, госпожо Бьорк. Благодаря. Най-напред трябва да кажем, че е, за парламентът винаги е било от приоритетно значение намирането на законосъобразни начини за осигуряването на закрила на беженците, това число и, и за презаселване на същите. Ние имаме доклад по, по тази тема. Е, презаселването без съмнение е един от доказали се на практика начини. Е, ООН, ВКБ, ООН са постигнали сериозни успехи в това отношение – е, и не на последно място до интеграция на лицата. Страни като Съединените е, щати е, приемат, презаселват около 80 000 души годишно и е повече от ясно, че Европейският съюз трябва да засили своите усилия. И за да има една такава схема своят добавена стойност, тя трябва да доведе до значително нарастване на броя на презаселените лица. Трябва да проявим солидарност, световна солидарност в глобален мащаб, предвид трудните обстоятелства днес. Трябва да повишим и качеството на, на процес. Няколко държави членки имат традиционни постижения и значителен опит в тази е, посока. Целта е да се е, разшири обхвата на, на схемата по държави членки, да, да, да се даде възможност на повече държави членки да се включат. Имайки предвид е, принципите, структурата и, и, и практическия опит, натрупан до сега обаче в сферата на презаселването, аз имам някои сериозни забележки по отношение на предлаганото от комисията. Без да навлизам в детайли, е, бих искала да посоча някои от своите съображения и да поискам разяснение от комисията. Първо и най-очевидно е, че според комисията тази схема трябва да се разглежда в рамките на една по-широка европейска политика по управлението на миграцията. Това е ясно от точка четвърта, е, в която се казва, че активното сътрудничество на третата страна по управлението на границите ще определя решението на Съюза дали да приема лица за презаселване или не. Това фактически води до кодифициране на договореността между ЕС и Турция. А ние, парламентът, е, е, сме критикували доста категорично тази схема. Не е това начинът, по който следва да вървим напред по отношение на презаселването. Тоест не, не е, сделката, която беше изключена с Турция. А това се е, подчерта току-що и от господин Милибант от Международния спасителен комитет. Друго тревожно съображение е за е, съединяването на семействата. Е, това е критерий за допустимост, според предложението на комисията. Но вече действа законодателство на Европейския съюз в областта на събирането на семействата. Е, да кажем, че се придържаме към 20-те хиляди, е, които кандидатстват е, за, за, за презаселване днес. По критерия събиране на семействата, дори тази бройка е твърде ниска. И не би трябвало да плащаме на държавата членка съответно по 10 000 евро, за да си изпълнява задълженията, които вече действат. Сега, ако вземем критерия уязвимост на лицето, е, заимстван най-вече от практиката на ВКБ ООН, но в това число социално-економическа уязвимост, вътрешно разселените места, казва, е, лица, казвате вие също, подкрепям аз една такава по-широка дефиниция на лицата, нуждаещи се от международна закрила, но е, така както е формулирано предложението, е, по-скоро от гледна точка на контрола и управлението на миграцията, а не от гледна точка на закрилата, бих искала да ви е, попитам защо са включени тези лица и, и, и какво означава социално-економическа уязвимост. И най-сетне основанията за отказ. По шести член се говори за е, незаконно е, преминаване на границата, е, от което следва 5 години от лишаване на, на, на, на лицата от възможност да бъдат презаселени в срок от 5 години – не смятам, че, че този санкционен подход е правилен. Освен това, ако една държава членка откаже да презасели лице, то всички държави членки следва да е, го отхвърлят. А според ВКБ ООН, е, държавите членки могат да имат свои национални причини за е, е, отказ, е, като например невъзможност да се осигури първично здравеопазване, което не следва, че друга държава членка не би могла да презасели лицето. По-нататък, що се отнася до структурата, до, до, до организацията на процес. Давам си сметка, че Европейската комисия винаги се е стремяла към укрепване ролята на институционалните партньори в Европейския съюз, но, но смятам, че ВКБ ООН с, с огромен световен опит в това отношение би трябвало да бъде включен не могат да, не, не бива да се дублират структури, да се иземва дейност от ВКБ ООН, която е, Върховният комисар на ООН е, върши е, и то отлично. Да попитам също така, как тази програма би допълнила, вместо да измести националните програми. Точка от преамбюла 31 се казва, че регламентът не засяга националните програми на държавите членки, но според мен ще стане точно обратното на теория действащите национални програми просто ще бъдат включени в съответната схема за презаселване и така е, е, броят на презаселените лица ще намалее вместо да нарасне. И така, е, добре би било да чуя и мнението на колегите докладчици в Сянка, но, но, но следва да има преди, че целта е да се увеличи броят на презаселените лица при по-високо качество и бързина на процеса в духа на глобалната солидарност. Това следва да бъде целта на европейската уредба за презаселването. Предложението на комисията не отговаря на тези очаквания. Е, според мен е, не може сътрудничеството ни на общоевропейско равнище да отстъпва, както е отстъпвало до сега, още повече от духа на солидарност. А бих искала с това предложение на комисията да се укрепи духа на солидарност. Е, така че и, и, и в това отношение първоначалния анализ на главните заинтересовани страни, с които съм разговаряла по, по тези въпроси, споделят е, моите възражения и аз възнамерявам да ги включа в процеса, за да помислим как да подобрим предложението на комисията и разбира се, смятам да взаимодействам с съвета, но най-вече бих искала да се е, е, разберем с колегите докладчици в сянка, за да подобрим текста на доклада преди всичко. Благодаря. Благодаря ви, госпожо докладчик. Като говорим за докладчиците е, в сянка, веднага пристъпвам към тях. Е, е, от НП докладчика Сянка го няма. Веднага давам думата на госпожа Пири, докладчик Сянка от Социалисти и Демократи. Аз ще подхвана от там, откъдето колегата докладчик, е, където тя, тя стигна. Независимо от всички предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз, с 1 милион търсещи убежище миналата година, броят на, на презаселените места е все още не, не, неблаговидно малък. Беше спомената схемата с Турция, презаселването е основна част от тази схема, но за 6 месеца е, сме предоставили е, безопасно преминаване до европейска държава само на хиляда бежанци. Е, по принцип толкова по-добре смятам аз, че комисията предлага регламент за презаселването, но големият въпрос е дали това предложение всъщност ще доведе до значително нарастване на броя на най-уязвимите лица, е, които са презаселвани в Европа. И ако отговорът на този въпрос е отрицателен, питам се аз въобще защо си губим времето с това предложение. Макар и то да не споменава конкретни е, бройки, правилно ли съм разбрала, че ако от е, фонда за миграционната политика, ако бюджетът не нарасне и ако за всяко презаселено лице дадената държава получава 10 000 евро, то фактически предложението си задава таван чисто финансов. И бих искал да чуя отговор на този въпрос от комисията и ако да, какъв ще е този таван, тази горна граница. Или просто е, ще трябва да увеличим значителна степен бюджета, за да насърчим държавите членки. Друг въпрос. А, бих искала тук в парламента да разгледаме стандартната оперативна процедура, а, по презаселването, в това число и тази, която се прилага е, в отношенията с Турция. Е, комисаря Аврамополос е, отговори на мой писмен въпрос, че той не би могъл да разкрие тази информация пред парламент. Аз би казала, че е повече от очевидно, че тази оперативна процедура следва да бъде сведена до знанието на парламента, за да може той осведомено да се произнесе. По-нататък, как да приобщим и то активно гражданското общество в процеса? Не, не виждам в предложението на комисията да се говори ясно за това. И най-сетне, вероятно, ключовият въпрос е защо да се обвързва през заселването на уязвимите лица с критерия е, за това дали е, страната на происход е, се стреми да е, ги спре да стигнат до Европейския съюз. Защо хуманитарното право фактически се използва като тояга, е, за да се спре незаконната е, миграция. Е, не може хуманното отношение да се обвързва с качеството на граничния контрол от страна на една или друга държава. Най-сетне генералният ми въпрос към комисията е такъв. Стреми ли се тя с предложението си да доведе до значително нарастване на броя на презаселените лица в Европа? Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, честно казвам, аз не виждам кой знае какъв смисъл от този регламент. Благодаря идват нови докладчици в сянка. От името на Луи Мишел от Алде ще се изкаже Жерар Дюпре. Благодаря, господин председател. Аз не съм, разбирате, е, титуляр докладчик сянка. Колегата Луи Мишел е натоварен с тази задача, така те аз ще си е, позволя просто да ви предам е, неговото послание. Уважаеми колеги, преди всичко бих искал да благодаря на нашата докладчица госпожа Бьорк господин Мишел изразява радостта си от възможността да взаимодейства с нея и с другите колеги докладчици в Сянка. Удовлетворен е също така, че Европейския съюз най-сетне отваря вратите си пред миграцията и че предложението представя альтернатива на опасният смъртоносен път към Европа, който са извървявали до сега бежанците. Отдава се значение на значителния миграционен поток, който до сега е бил чисто и просто хаотичен. Тази альтернатива следва да, да, да, да, да заслужи доверие и, то да, и да стане альтернатива на нехуманния трафик на хора. Е, при е, все това, онова, което предлага комисията, е, не, не поражда особени надежди. И без да влизам в детайлите на предложението, бих искал да спра вниманието ви на три констатации. Първо, е, озадачаваме малката, ако не и маргинална роля, е, която се отдава на новосъздадената Европейска агенция за миграцията. Ние сме изправени пред един общо, едно общо европейско предизвикателство. Е, необходимо е да работим общо европейски, следователно тази нова агенция за, за миграцията следва да бъде ключов фактор в процес. На второ място, ако се дава възможност на съвета сам да се произнася по ангажиментите, които ще приема без да бъде включен Европейския парламент, питаме се къде е, е правовата легитимност на тази европейска политика. И на трето място, 10 000, които се предвиждат на лице, не е достатъчен стимул за държавите членки, тъй че механизма да се превърне в трайно решение. Още повече е, е, се опасявам, че това ще ни лимитира от европейския бюджет, който сам по себе си е лимитиран от многогодишната финансова рамка. Сегашният фонд за, за миграцията, и то в рамките на, на е, многогодишната финансова рамка предвижда 360 милиона евро до 2020 година, което означава 36 хиляди лица, ако се преведе на, на, на, на, на този език тази бюджетна обезпеченост. И в заключение, колегата Луи Мишел желая <laughs> да се разяснят всички тези въпроси. Аз бих добавил към тях още два свои – първо, както току-що е, казах, е, е финансовият лимит определено, е, очевидно се определя от това, с което разполага фонда за миграцията. И е, е необходимо при това комисията да предвиди създаването на нарочен фонд, който, от който да се финансират програмите за презаселване. И ако ми позволите да направя едно предложение, е, виждам, че в друго едно предложение на комисията се предвижда е, облагане или санкциониране финансово на държавите, които откажат да приемат съответната квота лица. Това са глоби, фактически. И не могат ли тези постъпления от глоби да бъдат насочени е, за захранване на нарочния фонд? Втори въпрос регламентът предвижда съветът ежегодно да постига съгласие относно броя на лицата, които да бъдат презаселени и това решение ще се взема чрез изпълнителен акт, доколкото разбирам. В 291 член от договора се предвижда изпълнителните актове да бъдат прерогатива на комисията. И само по изключение, и, и то е, на основателни е, причини, тези изпълнителни актове да бъдат прерогатива на съвета. И какво? Значи ли това, че в случая се влиза в режим на, на изключение по договора? Е, благодаря, благодаря. Особено, особено интересен въпрос зададохте накрая. Ам... Следващия докладчик сянка, госпожа Саргентини Зелени. Благодаря, господин председател. Не съм сигурна, че говорим за програма за презаселване или за ново законодателство, чиято цел е да ограничи притока на беженци към Европа и да поставя условия. Сега имаме предложение, което не отчита женевското определение. Тук се включват семействата, съпрузите, Събирането на семействата не може да е през заселване. Не мисля, че в Европейския съюз ще се създаде по-голямо разбиране за това какво е политически беженец. Тук се включват условия. Значи трети страни с беженци, които отговарят на условията за презаселване, могат да изпращат лица в Европа само ако са съгласни с поразуменията за реадмисия. За какви региони става въпрос? Всъщност, чрез акт за изпълнение съвета ще решава всяка година кои региони ще отговарят на изискванията за презаселване. И ние ще използваме това в общата си политика по външни въпроси. Освен това, Говори се за максимум, а не за минимум. Не се осъзнава дали съответните държави ще стигнат до съответния максимум. Тук има проблем, както каза и госпожа Пири. Какъв ще е бюджета, освен това? Дали ще отговаря на максимум? Аз търся минимални стойности. Колко държави членки участват в програмата и колко не? Защо това предложение има за цел да, да примами нези, които не участват, да участват? Не сме ли изправени пред риска да отблъснем нези, които са част от програмата? Наближава голямата конференция на ООН, свързана с преместването на беженци и мигранти. Чакаме от Европейския съюз ясен ангажимент, само че той не може да обещае нищо. Ние сме готови да заменим презаселването за връщането да използваме едното като разменна монета за другото. Готова съм да помогна на докладчика, но определено трябва да кажа, не очаквам с нетърпение тристранните диалози. Благодаря, Джудит. Господин Корао, е докладчик в сянка от името на СПД. Благодаря, господин председател. Ние ще подкрепим една европейска програма за презаселване. Смятаме, че презаселването и правният акт, свързан с него, са опция, която е от изключително значение. Тук има възможност за държавите членки те да участват в една по-широка рамка на презаселване. Когато става дума за европейска рамка обаче, не имаме известни съмнения за това как точно ще се приложи всичко това на практика. Опасяваме се, че не се предлага хуманит елементарен ответ на, на, на големия проблем, а се търсят някакви а, други а, цели, а, като например по-категорично управление на, на потоците. Говори се за лимити, за хората, които имат право да се съберат със своите семейства. Всичко, което се предлага, според нас е недостатъчно. Много е важно да се прилага субсидиарната закрила и е, трябва да се намалят е, рисковете за хората, които се опитват да стигнат до Европа. Колкото се може повече държави трябва да се включат в схемата за сътрудничество на комисията – По-настоящем се предвижда системата да се основава на това дали Европейския съюз има споразумение с съответната трета държава. Това не може да е основанието за това какви хора получават достъп до Европа. И сега другите депутати, казва председателя Ана Гомеше първа. Благодаря. Споделям виждането на редица колеги. Много хора вече заявиха колко лишена от смисъл и съдържание е тази инициатива. Как може презаселването да се обвързва с граничния контрол в трети страни? Има един пократителен пример за фонда, ние плащаме по програмите за развитие, а сега определяме конкретни цели да се пречи на хората да, да идват тук. Да не говорим, че има режими, които в момента убиват собствения си народ. Както каза докладчика, това е опит да се кодифицира споразумението с Турция. Това е, не е много е, почтено споразумение е, да се кодифицира то в европейско е, законодателство. Чуде се, защо комисията не отчита факта, че Настоящия процес на презаселване не работи. И тук не говоря само за презаселването от трети страни към Европейския съюз чрез ООН. То не работи и между държавите членки, въпреки решенията, които сме взели и въпреки тежкото положение, в което се намираме. И не говоря само за една държава членка, която отказва да приеме беженци. Говоря за презаселването между Гърция и Португалия, например. Аз работя по един конкретен случай с хора от общността на язидите, които са в много тежко положение. Колко месеца изминаха и те още не са дошли в Португалия. Защо комисията не положи усилия? Португалия колко пъти вече казва, че е готова да приеме тези хора – ние знаем кои са те, къде се намират и така нататък. Не разбирам защо комисията не може да се получи от е, е, опита, който вече съществува. Защо да не може е, родителите на, на едно придружавано непълнолетно лице да могат да отидат при него. Ирландия неодавна поиска да приеме 10 християнски семейства от Сирия. Това е абсолютно възмутително. Всичко това е против а, нашето законодателство. И следва да се направи нещо. И това, което се прави, трябва да бъде облечено в нормативна рамка. Моя въпрос е следния. Какво прави комисията в крайна сметка, за да подобри а, каналите за идване на хора в Европейския съюз? Въобще, каква е ползата от всичко това, което ни предлагате в момента? Какво правите, за да не попадат хората в лапите на трафиканти? Благодаря. Марио Ларистин. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Да, въпроса. Първо, за старите срокове. Прави ли се нещо, за да се ускори процеса чрез цифровите технологии, съвременните възможности, за да се ускори интеграцията, достъпа до трудовия пазар. В някои държави има много добри примери, в Швеция, например. Само, че това трябва да се приложи в целия Европейски съюз като практика. От тук проистича и следващия ми въпрос. Достъпа до трудовия пазар – Какво предвижда този план за достъпа до трудовия пазар? Последния път говорихме, че настоящите схеми създават такива условия, че работодателите не проявяват интерес, защото се дава възможност само за ограничени във времето трудовоправни отношения на бежанците, на пристигащите. Какво да се направи в тази връзка? Следващия въпрос. За тези 10 000. Какво могат да правят държавите членки с тези пари? Има ли някакви правила? Ще контролира ли Европейския съюз е, какво се случва? Могат ли общините да използват тези пари? Или парите просто ще отидат в държавната хазна, или пък ще отидат за бежанците? Общините много се притесняват, защото на техните плещи пада основното бреме. Трябва да има осигуряване на образование, здравеопазване и така нататък. Говорите за НПО. НПО много се притесняват, че комисията не говори с тях, че не се допитва до тях. А НПО много работят за интеграцията. Какво да кажем, за тези пари и за това дали те ще могат да се използват от общините и НПО. Госпожа Винбери, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за информацията. Идеята е добра. Както казах и преди малко, може да се препоръча на държавите членки да приемат беженци по квоти и това ще помогне. Само, че не може да има принуда, както е по механизма за преразпределение. Имам няколко въпроса. Първо по отношение на критериите, както каза и Малин Бьорк. Как се определят кои са точно економически най-уязвимите? Какво точно се има предвид? На следващо място. Обстоятелствата, които определят как ще се преразпределят бежанците. Ами, ако се случи нещо в някои от 27-те държави членки, които може би ще останат в Съюза, може би това трябва да се вземе предвид. Само, че някои държави членки даже не изпълняват критериите от Копенхаген, защото да не започнем от там. На следващо място. Не знам колко пъти вече чуваме Ана Гомеш да казва, че Португалия е готова да отвори прегръдката си и да приеме страшно много хора. Не имаме 50 000 човека в Швеция, които може да ги изпратим ето сега, отма, както се казва, в Португалия. Никакъв проблем нямаме. Благодаря. И сега ще дам думата на комисията. Изоставаме, но бяха зададени много важни въпроси и от докладчиците в Сянка, и от другите депутати. Искам да дам думата на господин Нилсън да отговори на най-важните въпроси, тъй като докладчите в сянка също трябва да отидат на други заседания. Заповядайте, моля ви, дайте си време, не бързайте. Благодаря, господин председател. Да видим дали мога да започна с въпроса за числата. Ние споделяме цялостната цел на парламента, а именно да увеличим броя на лицата, които ще се презаселят в Европа. Това е тенденцията, която искаме да видим. Нашата оценка показва, че по-настоящем не би било добре Европейския съюз чрез законодателство да приеме повече хора. Трябва да отчетем факта, че всяка държава членка има правото да реши колко хора да приеме няма числа в това предложение. Мисля се обаче, че този план в крайна сметка ще доведе до крайната ни цел. Нека да сравним какво имаме днес, какво се случва по-настоящем. Откровено казано, нищо не се случва. Нищо, което да накара държавите членки да говорят за презаселване, ако не поискат сами. Тоест, зависим от добрата воля на държавите членки. Те могат да решат да говорят на съвета до година, ако не решат, няма да го направят. Ако прокараме настоящия план обаче, ще има нещо като ангажимент. Всяка година Съюза да има план за презаселване. Там ще се съдържат е, някакви цифри, дали са големи или малки, не знаем но държавите членки ще трябва да казват какъв ще е техния принос всяка година. Това ще става чрез комисията, защото ние ще бъдем инициатори на разговорите в комитета на високо ниво, т.е. през заселването ще остане като инициатива, като политика, няма да се забравя, няма да се замита под келима. Това е целта на предложението. В същото време не могат да ви обещая, че цифрите ще се увеличат или пък как ще се случва това. В тази връзка няколко думи за процеса. Господин Депре, както обикновено, е прав. Ние смятаме, че това е. Тоест имаме много специфични обстоятелства и съответният акт трябва да определи е, колко е, хора ще приема всяка държава. Е, трябва да има обаче обосновка за, за това и, и да има съответната оценка. До известна степен сте прави, когато казвате, че средствата, които се отпускат, в крайна сметка ще ограничат броя на приеманите лица. 10 000 се предлагат в момента. Принципа е същия, като в други случаи. В същото време бюджетният орган решава колко пари ще отиват за презаселване. Ако правим оптимизъм и решим, че ще бъдат презаселени много-много лица следващата година, бюджетният орган ще трябва да реагира и да осигури необходимата сума. Не знам дали трябва да определяме специфичен фонд или програма. Армив работи добре. По отношение на ЕМИ в този фонд имаме еднократна сума, фиксирана сума. Какво правят държавите членки с нея? Това си е тяхна работа не е достатъчно само да имаш план за презаселване. Трябва да има презаселване, за да се изпратят парите и лицето трябва да е на територията на страната. Критериите трябва да обсъдим допълнително условията. За нас е ясно, че презаселването трябва да е политика, която да е в сърцевината на отношенията ни с конкретни трети държави. Отново казвам, не става дума за това, че ще има презасилване само от страни, които сътрудничат. Това не е критерий с абсолютна стойност. Ще разглеждаме всеки отделен случай по-отделно, зависимост от съответната държава. Този въпрос съответно може да бъде напълно пренебрегнат, ако става дума за някаква конкретна ситуация и конкретна държава. Но ние предвиждаме да може да има нещо подобно, в случай, че то е приоритет. Сега в подробностите. Събирането на семейства. Това може и да е юридически въпрос. Тук обаче възможностите не са същите, както в европейското законодателство за събиране на семейство. Нашето предложение задава малко по-широка рамка. Казваме, че лице, което има роднини в Съюза, може да бъде обект на презаселване по силата на, на тази рамка, която ние предлагаме. През заселването може да стане и по-бърз начин за пристигане в Европа в сравнение с събирането на семейства. Това зависи от е, конкретния случай. По отношение на разширяването на приложното поле, защо предлагаме нещо подобно, смятаме, че е добре да има такова приложно поле, да се включат понякога вътрешно разселените лица в държави като Ирак, например, където хората нямат закрила и са в много тежко положение. В днешната ситуация те няма да, бог, да могат да бъдат няма да могат да подлежат на традиционно презаселване. Има други лица, които могат да не отговарят на критериите на ВКБО, но да подлежат на презаселване. Тогава, когато няма трайни решения за тях в страната, в която се намират. Защо да не разширим, значи, приложното поле, за да покрием и, и други евентуални ситуации? Изключването на кандидат, който е отхвърлен от друга държава членка. Тук отново става дума за ефекта на хармонизация, който искаме да постигнем. Става дума за европейска схема и за европейски процес. Ако едно лице иска да дойде в Европа и да пребивава краткосрочно и е му бъде отказана виза, знаете, че той не може да отиде, това лице не може да отиде в друга държава и да подаде му оба за краткосрочна виза. Тук е същото. В всяка една държава членка трябва да се прилагат едни и същи критерии и резултата трябва да е един и същ. Тоест става дума за европейска схема, а не за сбор от 28 такива. Държавите членки продължават да разчитат много на ВКБОН за оценката на всеки кандидат за презаселване. Тук не искахме да бъдем предписателни, тъй като държавите членки могат да решат е, какво да правят сами или пък да разчитат в по-голяма степен на ВКБОН. Е, що се отнася до това, от коя страна идват беженците, се приемат беженците, ролята на ВКБОН също може да бъде гъвкава. Имаме възможност да разчитаме на АСО, на бъдещата Европейска агенция. Естествено, тук трябва да се действа предпазливо, защото понякога не е достатъчно да се осланяме на конкретни трети страни. И още нещо, какво да кажем за връзката с националните схеми. Дали ще имаме допълняемост или пък ще има известно изтласкване в ъгъла? Не, ние Искаме да има допълняемост, искаме обаче да се премине и към единна европейска схема. Не можем сега да кажем на държавите членки, че нямат право да имат национални схеми за презаселване. Но в идеалната ситуация, след няколко години, в крайна сметка ще има функционираща европейска схема за презаселване и всичко, което ще правят държавите членки, ще бъде част от тази обща европейска схема и няма да има фрагментация. По-настоящем няма нещо подобно, да се надяваме, че ще стигнем до там. Накрая, благодаря за вниманието. Извинявам се, ако съм говорил твърде дълго. Оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси. Председателя, благодаря. Ако има някой, който иска да попита още нещо, трябва да кажа, че времето ни изтече. Докладчиците в Сянка зададоха много въпроси може да задават допълнително. Знаете какво ще се случи от тук нататък. Ще има допълнителни срещи на докладчиците в сянка. Винаги може да питате, ако не сте получили отговори. Ще имаме и делегация в Ливан и Йордания. Част от колегите ще бъдат в тази делегация и ще се говори за презаселването. Трима колеги ще пътуват за срещата на ОНЕ същата седмица, когато ще се пътуват до Ливания и Йордания. Благодаря, колеги, за вашето внимание днес. И сега преминаваме към пета точка от е, дневния ред представля... Е, презентация от Европейския център за мониторинг на наркотици и е, наркомани. наркомании. Тук е директора на центъра. Добре дошъл, можем да му кажем. Той ще пред... представи доклада на центъра за 2016. Colleagues ready, particularly those who are interested in this uh, topic. If you're not, please uh, leave quietly. Thank you. Колеги, ако обичате да напуснете тихичко залата, е, господин Бастил е готов да започне с презентацията. Отделяме му с молба, време с молба да не надхвърля 10 минути. Заповядайте, господин Гостил. Благодаря, дами и господа. Първо, благодаря за поканата да представя този доклад. Искам да се възползвам също от възможността да ви благодаря за непрекъсната е, интерес и подкрепа, която оказва вашата комисия на работата на нашия център. Благодаря също така за подкрепата за приемането на бюджета и измененията, които предлагате. И накрая много интересна, много динамична бе, е, бе посещението на делегация от вашата комисия в Лисабон. Съвсем накратко ще очертая какво се съдържа в доклада за наркотичните вещества за 2016 и е, някои новости, свързани с програмата за работа на агенцията. Също така ще коментирам предложението на комисията за преразглеждане на регламента за нашия център. Доклада е, искам първо да го поставя в контекст. Той всъщност е част от е, един пакет с различни източници на информация. Доклад, който обхваща е, последните 10 години, е един от тези, една от тези информации. И когато виждате подобни публикации, вероятно се обърквате кой доклад, за какво е, откъде. Е, откъде се появяват, защо се появяват тези доклади. Докладът, който аз е, ви представям, е изключително важен. Той проследява в подробности развитието на пазара на наркотици и се издава на всеки 3 години. А имаме и доклад за тенденциите не го представям сега. Сега допълваме е, този доклад с няколко публикации. Една от тях е за пазара на наркотици по интернет. Също така имаме публикация е, за това какво се случва с а, употребата на изкуствени нови наркотици и също доклад по искане на комисията, свързан с публикацията за проучване на училищата, нарича се проучване Аспад, ще излезе в края на тази година. Както става ясно, няма много време, но мога да кажа, че доклада е много богат на информация. Първо, по отношение на употребата на наркотици има промяна в тенденциите. Увеличава се употребата на екстази и синтетични е, препарати, също амфетамини и синтетични опияти. Данни индикират също и увеличаване на употребата на обикновените наркотици. Добре е да се упомене, че качеството на синтетичните наркотици няма нищо общо с това от преди 20 години и за това е повишение риска от свръхдоза. Това също може, е необходимо да се отчита. Що се отнася до канабиса, там тенденциите в различните страни са различни. В Европа влизат и нови методи на лечение при проблематична употреба на наркотици. И в такъв смисъл развитието на пазара на канабис еволюира. Е нещо, което наблюдаваме напоследък е, че концентрацията на едно от веществата в канабис се увеличава, а едно друго вещество, цитира се името, намалява. И тук вече става въпрос за това как въздействат тези е, вещества. В високи дози едно от тях може да бъде успокояващо, а другото по-скоро може да създаде е, риск за повишена опасност от токсични ефекти. Това също трябва да се има предвид при превенцията и лечението. Увеличава се притеснението от това, че се използват много синтетични дроги, включително амфетамин, в Нью Йорк. Бяхме заедно с европейската делегация от Унгаз. Присъствахме на презентация за използването на амфетамини. Тези вещества започват да стават все по-мощни и пораждат големи тревоги в Европа. Няма ново лечение в Европа за хепатит 3. Заразените е, наркомани варират в отделни европейски страни между 30 и 60%. 25% от заразените развиват цироза и немалък процент рак на черния дроб, което води до съответните разходи за обществото и националния бюджет. Лечение съществува за хепатит. Въпросът е да се осигури и финансирането цените на медикаментите спрямо предишните поколения медикаменти са се отвоили и ли отруили, но има възможност да, бъде, е, е, да се осъществи лечение. Какво прави нашия център? Ние предоставяме информация в доклада също така. На 10 септември миналата година аз бях избран за директор от управителния съвет и представих пред вас моята програма тогава. Сега с удоволствие мога да ви обявя, че изпълняваме тази програма така както бе предвидена за съответните ключови приоритети за консолидиране на дейността на центъра, за засилване на сътрудничеството с други международни организации и една от последните конкретни мерки бе декларация за интерес на всички членове на научния съвет и съвета по управление. Аз също излизам с декларация за конфликт на интереси, макар че не съм задължен да го правя. Изготвянето на стратегия до 2025 година в момента е в ход и ще бъде приключено до края на годината. Бордът също разработи политика за превенция заедно с препоръките на институционалната работна група. Работим по две нови инициативи. Първо ще посрещнем и ще работим по регистрирането на нова система за оповестяване на вещества, включително и новини за случващото се на пазара за канабис. Много трудно е понякога да се отсеят фактите и обективната информация от чисто политическите тълкувания. А нашата задача е да предоставяме е, факти за това и създаваме тази нова услуга. До 2017 ще работим и по разширяване на мрежата с националните агенции. Отново, благодаря на комисията за предложението за преразглеждане на регламента на наши, за нашия център. Това е една тема, по която вашата парламентарна комисия винаги е била а, сериозно заинтересувана. Бих искал да кажа, че е, процесът започна преди 3 години, бавен, труден на моменти, но е, под това предложение службите на комисията работят в много тясно сътрудничество с нашия център и ние много се радваме на това сътрудничество. Предлага се ограничение ограничени промени в регламента. През юли имаше и посещение на вашата комисия, където се обсъди евентуалното преразглеждане на ролята и мандата на центъра. Но най-спешното в момента е да се консолидираме, да не губим инерция в нашата дейност – и в дейността, която координираме с други агенции. След това ще отчетем и заключенията на външната оценка, която ще ни бъде направена през 2018. Така, благодаря ви отново за подкрепата. Предложението за увеличаване на бюджета е относително е, ограничено до 2020 ще се справим а, с благодарение на вашето предложение, за което ви благодарим. Считам, че имаме още време да работим за следващия период. Благодаря ви за мандата и смятам, че ние ще работим за засилване репутацията на агенцията, за засилване на капацитета и за справяне с допълнителните задачи. Благодаря. Благодаря, господин Гвоздил. да. Госпожа Пири смятах, че ще се изказва, но тя напуска залата. Преди да започна да се изказват колегите, нека да ви благодаря и аз. Нашето посещение през юли бе много информиращо. Изключително важно е да не губим фокуса за това колко важно е нашата работа, колко важно е да виждаме взаимовръзките между организираната престъпност, това, което се върши в страните членки в, тези, е, в това отношение и вашата дейност. Благодарим ви за нея. Сега давам думата на колегите за въпроси. Господин Коелю, благодаря. Благодаря за високото качество на доклада и презентацията. Португалия беше е, водеща в е, усилията за борба с употребата на наркотици. В доклада обаче се съдържат някои данни, като, които като че ли си противоречат. От една страна има оценки за това колко се използват спринцовки. От друга страна се дават доста ниска заболеваемост от е, ХИВ е, заради заразени е, спринцовки. Как тълкувате тези данни? Dados sobre alguns Estados-membros. A minha pergunta é na sua opinião, que medida de... И имам още един въпрос. По ваше мнение, какви мерки трябва да бъдат предприяти или какви мерки могат да бъдат предприяти, за да имате достъп до данни? Ана Гомеш, моля. Uh, thank you, uh, Mr. It's really good to see you. Благодаря. Много приятно е да ви видим тук. За мен е привилегия да бъда водеща на делегацията, която посети вашата, вашия център през юли. Действително много научихме за вашата работа, особено а, за това колко ключова роля играе вашия център, а, за да дава възможност на правоприлагащите органи в Европа да действат ефективно. да могат да следват в съответно темпо развитието на създаването на новите синтетични наркотици, които толкова много променят пазара и, употребата на наркотици в Европа. Отчитам вашите тези за необходимост от преразглеждане на регламента и необходимостта от консолидиране на мандата. indeed... И също необходимостта за увеличаване на бюджета, защото действително нивото на познания, които, от които имате нужда, означава, че трябва да имате и много високо квалифицирани специалисти които да могат непрекъснато да обновяват знанията си и да поддържат контакти с правоприлагащите органи. А също така, не само в Европа, но и в трети страни. Също така си спомням, когато посетихме Китай преди една година, темата също присъстваше в нашата работна програма, защото много от тези нови синтетични дроги и психоактивни вещества всъщност идват от лаборатории в Азия, много от тях и в Китай. И съвсем малка промяна в състава дава вещество, което е с напълно непознати нови свойства и тогава вашия център трябва да извърши своята работа по анализа им. За това е необходимо да имате средства. И е, за това е необходимо е, ние да си взаимодействаме, за да разбираме по-добре вашата дейност. Много е важно именно тези за взаимодействия с трети страни. Китай тогава си признаха, да, това е реалността, обаче нас не ни интересува, защото те не се консумират тук, ние ги пращаме в чужбина и е, така, ние безспорно трябва да променяме подобни е, отношения. После, интернет е, и търговията по интернет се разширява и то е, в много големи порядъци. Ако мога да припомня, uh, при посещението в Лисабон научих още нещо. Това се свързва с други дебати тук в парламента. а именно взаимоотношенията ни с трети страни. Примерно в Йордания беззаловена пратка на саудитски принц с дрога, предназначена за бойците на Ислямска държава. Давам този е, пример, защото когато ние си взаимодействаме с вас, получаваме много важна информация не само за е, контрол на употребата на наркотици в Европа, но и за други дейности от нашата парламент... други области от нашата парламентарна дейност. Благодаря. Благодаря, господин е, директор. Е, е, благодаря ви за изложението. Благодаря и на колегите за изказванията, които значително значителна степен споделям. Но от друга страна не бива да забравяме, че има редица държави, които не подават необходимата информация. Изключително трудно е да водим осведомена политика без информационно обезпечаване. И за нас е изключително важно вие да си вършите работата. Знаете, ефтиното излиза скъпо. Е, и е, в този случай е, залогът е особено голям, имайки предвид, че проблемът засяга младото население и трябва да работим с максимален ентусиазъм и, и, и упоритост. И това е фактически, така ако щете, щемпелът за качество, който носи центърът, на който ние е, държим е, и уверявам с готовност е, ще подкрепим вашите инициативи, така че показателите, за които говорите, да наистина да, да, да послужат на, на общата ни цел. И разбира се, е, необходимо е да включим е, и е, средствата за осведомяване, за да популяризираме широко вашата дейност. От съществено значение именно по този начин да се работи в обществения сектор. Аз съм ви признателна за вършената от вас работа и очаквам от вас да ни подскажете как още бихме могли да ви бъдем от полза. Благодаря. Е, благодаря ви. Господин Кора има думата. Е, благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за изложението. Аз бях член на малката делегация, която ви посети в Лисабон през месец юли и за мен е, беше чест да, да се включа в разговорите по вашия доклад. И сега споделям думите на преждеговорившите е, за необходимостта от финансово обезпечаване на работата по изработването на нови показатели, е, за да се води една осведомена политика за борба с наркотиците. Нещо обаче, което докладът категорично е, констатира, е, че огромен пазарен дял сред наркотиците има канабис. И крайно време е, според мен, тук парламента да започнем дискусия по този въпрос, да си признаем, че така наречената война срещу наркотиците до сега се оказва пълно поражение. И господин директор, питам ви дали според вас е навременно, би ли било уместно да наченем дискусия за промяна на политиката по отношение на така наречените леки наркотици, в това число канабис. Благодаря ви. Е, мисля, в доклада а, а, се съдържа формулировката проблемен, проблемен канабис. Очевидно има, има някакви категории, категоризация на канабиса. Бихте могли да хвърлите повече светлина а, върху това. Имате ли нещо друго, колеги? Явно не. Нека сега да чуем отговорите на директора. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа, за вашите въпроси. Ще отговоря едновременно на всички въпроси. Ам, понеже има предпитане естествено между въпросите. Преди всичко бих искал да благодаря на членовете на вашата комисия, които ни посетиха през юли, а и, а и които са ни посещавали до сега. Всяко такова посещение за нас е възможност да популяризираме своята работа и разбира се да укрепим връзката между информацията, която ние продуцираме от една страна и действието, което изработвате вие. Що се отнася до главния въпрос за показателите и за информацията, която постъпва или не от държавите членки, положението тук е особено. Първо, за някои от показателите информация се събира периодично. Например, по, по изследване на общо на населението. Така че за дадена година може и да няма нови данни от една или, или няколко страни, е, предвид цикличността е, на, на процеса на събиране на информация, е, която не съвпада с цикличността на нашите отчети. И един важен и будещ тревога проблем, трябва да кажем в някои страни, е общото състояние на, на държавния бюджет, в това число и за обществено здраве. Това е един от, един от проблемите. Друг възможен проблем може да се свързва с качеството, обхвата на данните, с някои методологически недостатъци на процес. И на трето място, е, изследването чисто технически може и да е висококачествено, доколкото отразява националното положение, но поради разминаване на методологиите е, може да се стигне до несъпоставимост на данните. Е, и, и най-сетне един специфичен проблем за показателите за предлагането на наркотици. Нека ви напомня, че преди няколко години на Центъра бе възложена задача от съвета и комисията, заедно с Европол, да направи оценка на положението е, и да предложи усъвършенстване, консолидиране на показателите. Специално за предлагането. Но е, това бе преди голямата економическа криза от 2008 година. Тогава комисията и държавите членки заложиха едно амбициозно предложение. Аз изпомням, че тогава шната дирекция правосъдие и вътрешни работи се готвеше да отпусне допълнително средства. След разгорялата си економическа криза, обаче, е, когато проведохме най-сет конференция за показателите за предлагането, държавите членки заявиха направете ни предложение, обаче е, не ни карайте да харчим и едно допълнително евро на национално равнище, нито, нито на европейско. Е, значи, ние все така усъвършенстваме показателите, но първо разчитаме на своите щатни служители и на някои национални експерти и преди числеността на, на, на екипа е, работим по-бавно, отколкото би ни се искал. Ам, е, е, на какво се крепи подходът ни? Първо, първо подкрепа. Методологическа подкрепа за държавите членки в изпълнението на информационните протоколи. На второ място диалогът. През месец май, например, е, аз е, се възползвах от официална покана, отправена ми от една от държавите членки, е, за да разговаряме на място относно това, че националните данни за заловени количества наркотици не стигат до нас, не стигат до, до центъра по, по някакви технически причини. И работим по преодоляването на положението. Друг такъв пример. Швеция е, е, поиска от нас, от центъра, е, да погледнем, да коментираме и евентуално критикуваме е, националния показател на Швеция за смъртност от злоупотреба с наркотици. по е, е, подходът ни е променен. Не можем да използваме същата методология за, за, за показателите за предлагане. Е, е, същата методика, каквато се използва за смъртността. Е, и тя методологията датира от 25 години, значи трябва да пригодим и всъщност пригаждаме методологията си. И най-сетне, накрая, преди да отговоря на господин Корао, аз като директор на агенцията смятам, че за да е, не изгубим подкрепата на държавите членки, както и финансовото обезпечаване, е, е, трябва да постигнем още по-осезаем принос на работата си за всяка отделна държава членка. На въпроса на господин Корао, господин Коелю, подобен въпрос зададе. Не мога да ви дам конкретно обяснение, няма да си измислям тук, ще попитам колегите. Но мисля, че доколкото познавам въпроса, има, има едно такова нещо. Е, данните за ХИВ в Португалия при, при, при висока разпространеност е, на заразата в страната е все пак от минали периоди, което не означава, че рисковото поведение е все така, все такова към днешна дата. Но, но ще проверя и ще ви пратя писмен отговор. Е, според мен е, въпроса за е, снабдяването с игли, за венозно инжектиране на наркотици е нещо много важен, но, но, но не можем да подминаваме и въпроса за рисковото поведение, което еволюира. Във всеки случай броят на серопозитивните е значителен, но, но трябва да проверя. На въпрос на господин Корал – едва ли е, бих ви отговорил с да или не на този въпрос. На което мога да ви кажа е първо, че според мен е необходимо ние, центърът, е, да ви предоставя неутрална, обективна информация за ставащото по света, особено в Съединените щати и, и до някъде в Уругвай. Ето защо като през октомври е, ще започне работа нова целева система за предупреждение. И на второ място да не забравяме ролята на законодателните събрания, в това число националните. Е, както разговаряхме през месец април по повод на Унгас в е, Нью Йорк, ако стигнем до положение, при което 15-20 щата в Съединените щати легализират и законно разпространяват канабис – Очевидно това ще има последици е, за политическите разговори, за вариантите на политическо действие е, не само в САЩ, а и в ЕС. Е президента на Република Колумбия вече още през април в Нью Йорк заяви, че би било много трудно да се санкционират селените производители на марихуана в Колумбия, след като продуктът е легализиран в САЩ. Но, дали това ще доведе до политическа промяна в Европа, аз не мога да кажа. Е, разговорът, разбира се, е важен. И ние ще продължим да играем своята роля, надявам се по-добре, отколкото до сега, е, да обезпечим информационно този разговор. Благодаря ви. Благодаря. Допуснах е, една грешчица. Трябваше да дам думата на комисията преди да ви дам думата, господин директор, да отговорите. Имаме още малко време. Госпожа Макове и последващата точка от дневния ред още не е тук. Надявам се колегите да проявят търпение да изслушат и комисията. Ако комисията може съвсем накратичко, извинявам се за това, че ви пропуснах. Благодаря, господин председател. Няма никакъв проблем. За мен е, е удоволствие. Ам... Е, благодаря на господин директора, благодаря на вашата комисия. Всъщност аз имам две неща да ви кажа. Е, първо, комисарят, както каза и Алексис в началото на своето изказване, прие ново предложение на 29 август – е, ново предложение, е, чиято цел е промяна на е, устройствената уредба на, на, на агенцията, за да може в регламента устройствения на Центъра за наблюдение да се включи уредба на система за ранно предупреждение. Вие добре знаете, че това предложение е част от компромис, постигнат с вашата комисия за преодоляване на все още нерешените и то отдавна проблеми за нова система за наблюдение на новите психотропни вещества. Надяваме се това предложение да се подкрепи от вас. Важно измерение на нашето предложение е наистина финансовата част. За първ път от 3 години насам ще видите комисията предлага да се увеличи финансовата издръжка на центъра – на обща стойност около 1 милион евро до края на сегашния финансов период, т.е. до 2020 година. Изразява надеждата Европейският парламент да подкрепи необходимите е, изменения и допълнения, които предлага комисията, както нормативни, така и финансови. И на второ място, накратко, за международните измерения на политиката за борба с наркотиците. Е, изключително важно е нашата стратегия да, да почива на двете начала, и международното и вътрешноевропейското. Не мога да не се съглася с казаното от госпожа Гомес за значението на Китай. Партньор да се надяваме наш за напред. Е, с който е необходимо да се води е, целесообразен диалог. За съжаление, Китай не е точно на нашите позиции в рамките на УНГАС. Имахме много тежки разговори, особено за смъртното наказание и присъждането му за деяния, свързани с злоупотребата с наркотици. И все пак Китай представя достатъчно интересен партньор за по-нататъчни разговори. Е, ето защо комисията възнамерява да започне проучвателни разговори, най-малко за новите психотропни. Вече се води диалог за прекурсорите, но, но е, ние сме си поставили тази задача. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря също на колегите, които останаха е, до този час, за да изслушат е, разискванията по тази точка от дневния ред. Благодаря ви, господин директор, за изложението. Е, е, много от въпросите, зададени от колегите, бяха от бюджетен характер. Не получих кой знае колко подробен отговор, но аз разчитам на вас и на вашите е, подчинени да ни осведомите по надлежния ред. Благодаря ви и благодаря и на колегите. И така, колеги, можем да пристъпим към предпоследната шеста точка от дневния ни ред. Укрепването на, на проверките в съответните бази данни по външните граници на Съюза. Наша докладчица е госпожа Макове и тя ще ни запознае с напредъка на тристранните преговори по акта. Имате думата, госпожа Маковей. Колеги, нека да напомня на всички, че става дума за предложение за поправка на Шенгенския граничен кодекс. Чрез въвеждане на задължение държавите членки да правят систематични проверки в базите данни за гражданите на трети страни и за онези граждани, които се ползват от правото на свободно придвижване по силата на вътрешното законодателство. Значи европейски граждани. За да се види дали те не представляват заплаха за обществения ред и за сигурността. Имаме сега процес на тристранни диалози. По-настоящем има четири проблемни области, тъй като съвета не иска да отстъпи. Става дума за така нареченото блокиращо мнозинство, т.е. целия съвет. За какво става дума? На първо място дерогациите за проверките, които трябва да се прилагат на летищата. Текста, прият в Либе, дава възможност да се правят проверки на летищата. Съвета иска да се запази текста на комисията и не иска на летищата да се прилага дерогация. Т.е. има предложение за 6-месечен период, в който всички летища да се снабдят с необходимото оборудване и никакви други дерогации. Значи настоява се само на сухопътните и морските граници. Няма развитие по този въпрос. На второ място дерогация за целенасочени проверки. Съвета е съгласен с подхода на комисията. С други думи, да се прилагат целенасочени проверки въз основа на получена информация за конкретни лица, само ако има трафик, който го позволява. В всички други случаи не трябва да има систематични проверки. Т.е. трябва да има проверки само за лица, за които има информация, че са направили нещо нередно. Държавите членки смятат, че могат да се прилагат целенасочени проверки, тогава когато систематичните проверки имат е, непропорционално отрицателно въздействие. И тук не става дума само за трафика. На трето място. Справка с е, съответните бази данни. В Либе приехме текст, в който не се говори за националните бази данни. Съвета е за предложението на комисията и иска да се включат националните бази данни заедно с шенгенската база данни. И последното място, клаузата за постепенно излизане от сила в нашата комисия приехме изменение, по силата на което този регламент автоматично излиза от сила 5 години след като влезе в сила. Съвета е категорично против. Поради всички тези въпроси, постигнахме много малък напредък в рамките на политическия тристранен диалог. бих казала, че е твърде късно да се увеличава сигурността по границите, да се подобрява управлението на границите. Толкова. Остава ми само да попитам дали колегите не искат да кажат нещо. Много благодаря за този доклад. Ценим високо. Някой от докладчите в Сянка иска ли да каже нещо? Госпожа Кодрицка е докладчик в Сянка от името на НП. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Маковей, на комисията и на съвета за конструктивното сътрудничество. Да, наистина проведохме няколко срещи на техническо ниво, имаше и политически тристранен разговор. В хода на преговорите стана ясно, че имаме някои технически и концептуални различия. Например, разликата между различните видове граници, кога да се въвеждат целенасочени проверки, използването на бази данни и въвеждането на така наречената клауза за излизане от сила. Нямаме кой знае какъв напредък, но мисля, че трябва да се опитаме да стигнем до консенсус максимално бързо, особено като се има предвид, че неодавна имахме терористични нападения. Най-важното е да се защитят европейските граници и европейските граждани. ЕНП смята, че трябва да се подкрепи едно ефективно решение, което да даде възможност регламента да влезе в сила максимално бързо. Ние от НП искаме да работим за едно такова решение. Надяваме се, че в крайна сметка ще се прояви конструктивизъм, желание за работа и ще стигнем до решение максимално бързо. Благодаря, Барбара. Някой друг иска ли да каже нещо? Благодаря, госпожо Маковей. Имате думата. Само едно изречение – Напълно съм съгласна с колегата, че трябва да се действа бързо. Смятах, че можем да приключим преди вакансията. Мислех, че и парламента и съвета ще проявят по-голяма гъвкавост. То включвам и колегите от другите групи. Мислех, че всеки ще демонстрира готовност да се приеме този регламент. Той в крайна сметка е много важен за сигурността на нашите граждани. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за тази актуална информация. И сега можем да преминем към точка 7 Европейска гранична и брегова охрана. Гледам сега координатора ни от НП. Моника, ти ще заместиш колегата, така ли? Благодаря ценя високо. Значи точка 7. Европейска гранична и брегова охрана. Докладчик е Артис Пабрикс, но много любезно ще го замести координатора от името на НП Моника Холмайер. Става дума за разглеждане на процедурата за коригендум по силата на правило 231, параграф 3 от правилника за дейността на парламента. Вероятно си спомняте, че гласувахме в пленарна зала през юли по текста на това досие, веднага след като приключиха тристранните разговори. Беше необходимо да се използва процедурата на коригендума, на корекцията. Днес ще обсъдим точно тази необходимост. Нашия доклад, че господин Пабрикс не може да присъства. Госпожа Холмайер ще го замести, както вече казах. Заповядайте, госпожо Холмайер. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Виждате, не може да присъства тук. Колегата Пабрик ще ви дам информация. Искам да благодаря още веднъж на нашите съветници, на секретарята, на юрист-лингвистите, на всички наши колеги. Всички работихме под голям натиск, за да успеем на време да приемем това важно законодателство. Както всички знаем, на 6 юли Европейския парламент одобри проекта за европейска гранична и брегова охрана. Този вод засягаше текст, за който имаше политическо споразумение сред законодателите. Нямаше обаче време за юридическа проверка. Често се случва нещо подобно. След приемането в пленарна зала, юрист-лингвистите свършиха своята работа. Докладчика е доволен от свършеното от юрист-лингвистите. Сега остава комисията да гарантира че ще осигури необходимия капацитет за помощ, а държавите членки пък трябва да приложат разпоредбите на този нормативен акт. И на немски продължава госпожа Холмайер. Остава ми и на мен да благодаря на всички, на хората от секретарията, на юрист-лингвистите, на всички, които работиха по това досие. Благодаря, Моника. Колеги, остава ми да прочита един текст. Той трябва да влезе в протокола. И така, ако няма възражения в комисията, можем да считаме, че корекцията, която се предлага днес, свършва своята работа и текстът придобива нов вид. Е, коригендума ще бъде прият в пленарна зала по силата на правило 231 параграф 3. Е, съвета на по-късен етап е, ще приеме този текст. Публикацията ще бъде на 16 септември. Значи, виждате за протокола, още веднъж казвам, в пленарна зала ще се приеме тази корекция. Благодаря на Моника и благодаря на всички колеги за предоставената информация. Така приключваме по точка 7. Точка 8 разни въпроси. Ако няма други въпроси, които да обсъдим, нека да кажа, че следващото заседание ще бъде на 12 септември 2016 година между 7 и 10 часа вечерта. Ще изслушваме кандидата за член на комисията Сър Джулиан Кинг. Благодаря на всички колеги.